Уважаеми колежки и колеги, бих желала да открия учредителното заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Поздравявам ви, радвам се, че виждам нови лица. Желая на първо място на новите членове добро сътрудничество успешна дейност е, в нашата комисия. Обръщам ви внимание на факта, че заседанието се излъчва директно. Започваме с заседанието, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги. Вие знаете каква е целта на днешното заседание. Ние трябва да изберем председател и да изберем най-малко четири заместника съгласно член 181, казва председателката, от правилника за дейността на парламента. Предлагам веднага да започнем с процедурата по избора. Нека първо да проверем да проверим дали имаме кворум съгласно член 195 е, от правилника. Не съм броила всички присъстващи, но виждам, дори с просто око се вижда, че ние имаме кворум. И сега ще ви помоля да представите вашите предложения за поста председател на комисията. Колегата Кастилио има думата. Uh, <laughs> uh, Искам да предложа Хевер Ройл за председател на комисията. Благодаря. Благодаря ви, е, колега Декасио. Е, има ли други предложения? Очевидно няма. Други предложения тогава, чрез ръкопляскане, ще потвърдим избора на новия председател. Скъпи колега Рол, позволете ми първо да ви поздравя най-сърдечно за избора и ви моля да заемете мястото на председателя тук. А, поемайки новата си функция, вие вече ще поемете и по-нататъчното водене на заседанието и ще продължите с избора на заместник-председатели. Всичко най-добро ви желая. Yeah, yeah. Благодаря ви най-сърдечно, скъпи колежки и колеги. Започваме с колегата Глодомес, който пожела думата. Бих желал да ви поздравя за избора на този пост. Много дълго премисляхме е, дали да ви подкрепим. Ние знаем, че е, като председател би трябвало е, да се ръководите от всичко това, което сме договорили и вече отчасти приели е, тук в комисията. Става дума най-вече за директивите за е, сградите, и, и в рамките на, на преговорите с съвета от, по е, въпросите на енергийната политика се надявам, че ще спазвате всички договорености, постигнати тук. Благодаря ви. Друго изказване. Няколко думи само. Първо ви поздравявам най-сърдечно. Предлагам новоизбраният председател да бъде точно толкова обективен, колкото и е, Клод Бор е, като докладчик е, по време на е, е, важните преговори и приемането на документа за е, възобновяемите енергийни източници. Благодаря. Сега ще дам думата и на колегата Гебелс. Скъпи господин председател, скъпи колега, аз също бих желал да ви поздравя най-сърдечно за избора и се надявам, че ще работим чудесно в рамките на тази комисия. Държа да отбележа, че аз не споделям някои резерви или тревоги на мои колеги. Колегата Чичестър. Благодаря. От името на моята група на европейските консерватори и реформатори. Искам да ви поздравя с избора ви и да ви пожелая всичко най-добро на този пост. Аз зная пред какви предизвикателства сте изправени и ви желая всичко най-добро. Благодаря ви много. Мис, господин Кице Маркакис. Скъпи колега Рой, политическата група на либерали и демократи ви поздравява най-сърдечно, желая ви много успех и се надяваме, че ще работим в условията на пълна прозрачност, както и до сега. Благодаря. Да, имате думата. Да. Уважаеми господин Рой, аз подкрепям избора ви за председател и винаги съм се възхищавал на достоинството, с което е, представлявате вашите позиции и ги е, отстоявате. Така че не споделям някои тревоги и забележки, изразени от колегите. Госпожа Кок. Да, името ме трудно се произнася. Като един от заместник-председателите, в групата на социалистите и демократите. Искам да ви поздравя. Аз съм нов а, член на парламента и разбира се, съм нов член и на Комисията по промишленост, изследване и енергетика. Но съм запозната с ползотворните и понякога трудни дискусии, които се водят. Ние от нашата група сме готови за много дискусии и важни решения, които ще бъдат вземани от тази комисия през идните години. Благодаря ви много. Матиас. от е, името на конфедеративна група на Европейската обединена левица, Северна зелена левица. Също искам да ви пожелая успешна работа. Сигурна съм, че ще проведем ползотворни политически дискусии и очаквам ползотворно сътрудничество в рамките на тази комисия. Уважаеми колеги, позволете ми да ви благодаря за това, че ме избрахте за председател на комисията. Знае, че това е е, голяма отговорност, огромна отговорност, тъй като е, Комисията по промишлеността е от огромно значение и се занимава с въпроси, които е, понякога са много оспорвани от политическа гледна точка. Мисля, че на базата на всичко създадено в тази комисия от предишния председател Ангелика Ниблер, аз ще мога да продължа традициите на комисията и се надявам, че ще работим така, както е необходимо. Честно, прозрачно, така както би трябвало да работи всеки, който заема този пост. Ясно ми е, че всеки от вас има свои виждания по отделните теми и това е част от демокрацията демокрацията предполага разнообразие на мненията. Това е част от новата Европа, към която сме се устремили. И аз се надявам, че ние ще можем да реализираме тази наша цел. Като председател нося особено голяма отговорност. Това ми е ясно. Особено сега, след е, изборите за Европейски парламент е, през юни, ние знаем вече, че част от европейските граждани не са непременно убедени и възхитени от всичко това, което до сега сме направили. Така че това е голямото предизвикателство пред всички нас в бъдеще, през следващите години. Ние трябва да ги убедим. Ние трябва да им покажем, че работим в полза на европейските граждани. Предстоят ни много, много големи задачи. Надявам се, че именно по важните въпроси ще можем да намерим общия знаменател. Ще трябва да провеждаме дълги, оживени дебати, за да можем след това да убеждаваме и хората в правилността на нашите решения независимо от това, че може би съветът, е, комисията или останалите парламентарни комисии застъпват е, други мнения, ние ще трябва да отстояваме нашата позиция, която би трябвало да обслужва интересите на обществото. Това е волята, която ме изпълва и смятам е, да се ръководя именно от тази мисъл. Надявам се, че ние всички ще се окажем достойни за тази много важна задача. Моля ви и се надявам, че ще ме подкрепяте в моята работа като председател. Благодаря на всички членове, благодаря и на новите членове, които ще се опитаме да въведем в работата по възможно най-бързия начин. Надявам се на добро сътрудничество с всички вас и с сътрудниците от секретарията. Благодаря ви. Преминаваме, ако не възразявате, към избора на заместник-председатели. Това е следващата точка от дневния ред. Ще изберем четирима заместник-председатели. Търся списъка с техните имена, така както те са предложени от политическите групи. Първо, са предложени госпожа Тоя, господин Руде, е, господин Полимата и и господин Тозеновски. Имате ли други предложения? Имате ли други предложения за първи заместник, втори заместник, трети заместник, председател и четвърти заместник председател. Очевидно няма други предложения. Тогава е, задавам е, въпроса, трябва ли да гласуваме по-отделно с е, ръкопляскане за всеки един от заместник председателите. Но вие с ръкоплясканията и с реакцията си показахте, че това не е необходимо и четиримата колеги са избрани за заместник председатели и аз ще ги помоля да е, останат още няколко минути, за да се посъветваме за това дали през следващата седмица ще насрочим заседание на нашата комисия. Госпожи и господа, ако правилно се ориентирам, ние приключихме с официалната процедура по изборите. Ще ви бъда много благодарен, ако можем през следващите няколко минути да изясним следния въпрос. Ще проведем ли заседание на комисията през следващата седмица или ще се откажем от тази възможност? Това заседание може да се проведе в вторник е, преди обяд. По принцип е, това е времето за заседание на комисията. Бихме могли естествено да проведем една първа дискусия по задачите, предстоящите задачи на членовете на комисията. Струва ми се, че е още по-важно дори да се срещнат координаторите, за да обсъдят някои организационни въпроси, например е, за кои дати ще насрочим заседанията на комисията през октомври, тъй като е, предстоят важни решения по отношение на е, и на избора на председател на комисията и други. Освен това, трябва да обсъдим и въпроса за пътуването до Швеция във връзка с шведското председателство. И освен това, има три досиета, които вече са преминали е, първо четене и трябва да видим е, какво предстои във връзка с е, провеждането на цялата процедура преди второ четене на проектите. И така, е, хубаво би било да ни запознаете с вашето мнение. Дали да провеждаме само заседание на координаторите или и заседание на политическата група? Благодаря. Аз нямам някакво определено мнение дали да имаме заседание на комисията или не, може би е малко преждевременно, но трябва да проведем заседание на координаторите със сигурност. Искам да предложа първо да проведем заседание на координаторите във вторник сутринта, за да може да бъдат разгледани различните въпроси, които поставихте тук от координаторите първо. Много от колегите са готови за лятната вакансия и за това аз не бих искал да създаваме пречки. За това може би заседание на цялата комисия да бъде проведено след вакансията. Госпожа Кастио. Аз съм напълно съгласна с предложението на господин Чичестър. Ние работихме добре с него през предходния мандат. И на настоящия етап не се налага провеждане на заседание на цялата комисия в Брюксел. Може би по-добре е координаторите да проведат първо своето заседание – защото трябва действително да се подготвим за заседанията през септември. И така, както казах, споделя мнението на господин Чичестър. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя с избора ви за председател. Обедена съм, че ще имаме чудесно сътрудничество в бъдеще. Моята група също е на мнение, че може би е малко преждевременно да проведем заседание на групата, но ще бъде много добре да се проведе заседание на координаторите. Господин Кацимар Какес. Господин председател, аз съм съгласен с предложеното от господин Чичестър. Необходимо е на всяка цена заседание на координаторите. Но тъй като ние бихме желали да запазим е, е, процедурата по първото четене. Е, така че е хубаво да проведем едно, макар и кратко, заседание на комисията във връзка с досиетата. Колегата Томас има думата. Съгласен съм с предложеното от предишния оратор. Това, което предложи е, и групата на социалистите, и колегата е, на Чичестър е, е правилно. Необходимо ни е заседание на координаторите и също време, тъй като предстоят обаче избори и на национално равнище, като че ли имаме нужда от малко почивка. Много ви моля да ме извините, ако неправилно произнасям някой от имената. Все още не съм свикнал. Колегата Паско има думата. Аз съм от Унгария, Балцо Золтан. Аз съм независим депутат от Унгария. Смятам, че много важно от това, че независимите имат свой представител в тази комисия. Не винаги е много лесно да получим място в комисиите, в които желаем да работим. Хубаво би било да получавам документи от председателя или от секретарията е, преди заседанията, за да можем да се подготвяме. Естествено, секретариатът ще се погрижи за това. Има и е, колеги, които е, са нови е, членове на парламента и все още не са запознати с начина на работа тук, но всичко това се прави. Сега искам да ви попитам, съгласни ли сте всички с мнението, че заседание на комисията не е непременно необходимо сега преди лятната вакансия, но че е много необходимо да се проведе заседание на координаторите, за да подготви работата на комисията през септември. Така че в такъв случай решаваме, че ще насрочим заседание на координаторите. Да, Искам само да потвърдя, че сме съгласни да бъде проведено заседание на координаторите. Считаме, че това е достатъчно на този етап. Пълно заседание на комисията трябва да бъде отложено за след вакансията. И така, заседание на координаторите е, през е, следващата седмица, вторник сутринта, през есента първо заседание на е, комисията, ще се подготвиме за срещата с шведското председателство, ще работим по трите споменати досиета. Благодаря още веднъж за избора, за доверието. Надявам се, че с онези, които няма да се видим до лятната вакансия, е, те ще имат възможност е, да отпочинат, да съберат сили, да започнем